passiamo alle dichiarazioni di voto. comunico di aver ricevuto numerose richieste. И сега да минем към обяснение на гласуването. Но имайте предвид, че е, трябва да приключим в 14.45. Е, е, необходимо е да се подготви залата за заседанието от 15 часа, така че тези обяснения, които не могат да бъдат изслушани днес след обед, могат да бъдат подадени в писмен вид след края на заседанието. Започваме с доклада на Николай и първото обяснение от господин Ханан. Имам само едно нещо да кажа. Години наред сме свидетели на, хипо... на лицемери и двойни стандарти в тази зала. И е, не открих